Дами и господа, поздравявам ви в началото на следобедното заседание. Либе колеги, Скъпи колеги, добре дошли на следобедното заседание. Извинете ме за закъснението. Както знаете, сравнително рядко закъснявам. Бях обещала обаче да присъствам на конференцията, дадена от кмета и да направя, да изнеса приветствено слово. Така че моля да ме извините за закъснението. Ще преминем директно към гласуване. Става дума за текста на резолюцията, който обсъждахме. Можем да съкратим процедурата и директно да преминем към гласуване. Ако няма бележки от ваша страна, ще проведем електронно гласуване. I uh, will do it, do it, I will account it later. Okay, Съжалявам, не провеждаме обсъждане по правилника. Говорих с господин Рюбик, господин Свобода и господин Свобода. Доколкото разбирам, трябва да гласуваме за резолюцията. Който е за резолюцията, гласува с да, а който е против, с не. Това е вреда на нещата. В случая процедурата е проста. Преминаваме към режим на гласуване, а останалите ще преброим на ръка. Моля да гласувате. Приключване на гласуването. Нидерландия все още няма представител. Трябва да отменим този резултат и отново да проведем гласуването. Моля да гласувате. Един глас от НП в повече. Повтаря се същата процедура, както всяка година. Приключване на гласуването. Отхвърлено с мнозинство. Трябва да преброим и допълнителните гласове. 20 за. Госпожа Маторел. 20 за и 23 против. Резолюцията се отхвърля. Благодаря ви. Да преминем към следващата точка от дневния ред. За мен е удоволствие да приветствам господин Гюнтер Йотингер, член на Европейската комисия, отговарящ за енергетиката. Решихме след избирането му за член на комисията да поговорим конкретно за ресора му. Добре дошли, господин Йотингер. И направо ще ви дам думата. Бих ви помолил да спазвате тишина. Имате думата, господин Йотингер. Скъпи господин председател, уважаеми госпожи и господа депутати, за първи път е, се виждаме на е, изслушване с вас след е, изслушването в началото на годината – Междувременно вече се срещах с някои от вас, с е, отделни групи в Европейския парламент, но с е, всеки от вас е, бих могъл да проведа разговор, ако смятате, че това е важно. А за мен лично това е важно. Това е в духа на откритото партньорство. Неформалните, неофициалните разговори са точно толкова важни за добрата атмосфера и добрите взаимоотношения, колкото и официалните, като днешната дискусия. Аз знае, че за вашата комисия въпросите свързани с енергетиката са начално място в дневния ред. Това показва, че и е, документите и досиетата, по които работите и които гласувате и приемате. Това показват и разговорите с ръководството на парламента и интереса към партньорството ни в енергийната сфера с други страни, да кажем с китайците. Проекта на Буко електродвигателите за автомобилите. Всичко това е много важно за нас. Още повече, че имаме и срокове и сме си поставили целта да приключим с тези проекти до края на годината. Стратегията 2020, планът за действие, на който ще се спра, както и програмата 2050 за нас са особено важни и мога само да ви призова да участвате активно в консултациите. Следващите десетилетия за всички участници в процеса ще бъдат особено важни. Много важни за мен лично и за моя екип са е, инфраструктурите в мрежа, енергийната сигурност, диверсификацията на енергийните източници, така че да осигурим една независима, сигурна енергийна политика. Нека да се спра на възможностите да постигнем нашите цели. Цялостно прилагане на законодателството по отношение на вътрешния пазар. Става дума и за това да не само да създаваме нови правни актове, но и да се погрижим за максимално точното прилагане на действащите вече разпоредби, най-вече по отношение на енергийните продукти. Пред нас се разкриват достатъчно амбициозни задачи и цели. Става дума и за а, оперирането на новите мрежи, на а, газопреносните, енергопреносните мрежи. А, още по-голям и по-ясен акцент поставяме върху електроенергията. Вие заедно с нас в комисията ще трябва да вземете решението дали след извънредната програма, която е, бе приета по време на кризата, ще се наложи да приемем и една нова програма за разширяване и укрепване на нашата мрежова инфраструктура, за да засилим солидарността между държавите членки и за да насочим техните усилия най-вече е, върху или по-скоро към възобновяемите енергийни източници. Вятърните енерготурбини, крайбрежието, е, също е, ще бъдат един от акцентите в нашата програма, но най-вече по отношение на мрежите ще подчертая е, енергийните предприятия, операторите на мрежите, регулаторните органи, които ще трябва да поемат своите централни основополагащи функции – и освен това на европейско равнище, както знаете, през следващата година ще започне да действа и е, европейски регулаторен и надзорен орган, който ще е, играе една много важна, модерираща и интегрираща роля. ЕСА през следващата година и годините след това ще се нуждае и може би от много повече правомощия. Всичко това, което в момента се предприема по отношение на въздушното пространство, може би ще бъде меродавно и за останалите видове транспорт, но Смятам, че и допълнителните стимули, допълнителното финансиране, особено там, където е, компаниите, концерните, фирмите е, не са в състояние да се справят сами, ще бъде също на дневен ред. Всичко това, според мен, през следващите няколко години ще занимава не само нас в комисията, но и депутатите в Европейския парламент и отговорните лица на национално равнище. По отношение на целите 2020, е, ние е, разчитаме на намаляване на емисиите, на възобновяемите енергии и тук се надяваме основният принос да дойде от индустрията. Говорим за гаранции за колкото е възможно по-високи стандарти, по, най-вече по отношение на радиоактивните материали. Става дума и за крайното складиране и депониране на радиоактивните материали. През септември мисля, че ще започнем диалог с бизнеса ще трябва да водим активни разговори и с страните производителки на газ, на електроенергия, но най-вече страните, които добиват газ, страните източници в рамките на проекта на Буко ще бъдат е, наши основни партньори при преговорите и бъдещите взаимоотношения. И ще помоля всички представители на всички страни да поставят на преден план в своите действия и мисли на Буко. Естествено, че и Южен поток и Северен поток са важни, но само на Буко ще ни създаде онази сигурност, от която се нуждаем – и това ще стане само ако всички държави членки, националните правителства, всички депутати настояват за постигане на целите и проявят необходимата настъпателност и устойчивост. За европейската економика, за европейските потребители, е важно да има сигурни доставки на електроенергия и намаляване на емисиите на въглероден двуокис. Всичко това ще се постигне, ако ние имаме една взаимосвързана, логична, добре премислена енергийна политика. В тази връзка ще спомена е, новият план за действие в областта на енергетиката, защото е, е, той ще ни позволи да постигнем целите в стратегията 2020. Ние трябва да не прибързваме, трябва много добре да обмисляме всяка стъпка, всяка мярка, която е, записваме в е, плановете си за действие. На европейско равнище Новият план за действие в областта на енергетиката ще ни помогне не само да постигнем целите 2020, но и да наблюдаваме отблизо как протича е, изпълнението на отделните проекти. Важно за нас е не само да постигнем целите 2020, но и да ги постигнем при минимални разходи, при минимални инвестиции, защото става дума за средства на данакоплаците. Важни са сигурните доставки, устойчивото развитие, декарбонизацията на економиката. В момента конвента на кметовете заседава именно по всички въпроси, свързани с общинското управление, с управлението на местно равнище и именно по отношение на защитата, опазването на климата и екологичното устойчиво развитие, очакваме кметовете също да поемат определени ангажименти ще представим документ за дискусия, който ще представлява и преглед е, на постигнатото до този момент и ще ни послужи като основа за разговорите в съвета през май. Е, този преглед на е, всичко това, което до този момент е направено, в рамките на досегашните планове за действие но и всичко това, което все още предстои да бъде направено, ще ви бъде представено, така че вие ще можете да го използвате като основа за по-нататъчни размисли и действия. Хубаво е да участвате активно в е, изготвяне на списъка на приоритетите в областта на енергийната политика и по този начин всички ние да допринесем за един по-надежден контрол и за едно сигурно изпълнение на целите 2020, които сме си поставили. Когато говорим за финансиране, трябва да имаме предвид е, изследванията в областта на енергетиката, програмите на нашите партньори и кофинансирането и рефинансирането на е, проектите. Всичко това трябва да се има предвид, е, когато плануваме нашите разходи за следващия отчетен период. По отношение на бъдещия план за действие, ние се надяваме на много нови идеи и на активно участие от страна на нашите партньори. А вие сте най-важният партньор за нас. В началото на януари следващата година ние ще приемем този нов план за действие. Така че разполагаме с около 6 месеца за консултации. През следващата година ще приемем не само новия план за действие, аз бих искал да предложа и карта е, за действие за бедна на въглероден двуокис, е, економика и енергетика и по този начин дългосрочно да постигнем нашите цели или най-малкото да ги дефинираме съвсем точно. Ние ще, се, ще е, съкратим максимално или най-малкото много ясно нашата зависимост от твърдите горива, от е, твърдите полезни изкопаеми и е, ще насочим усилията си върху инсталациите за улавяне и съхраняване на въглероден двуокис. Това, което на национално равнище е, е препоръчително, е да се предприемат действия към декарбонизация на економиката, към е, производство бедно на и емисии от въглероден двуокис. Всички онези технологии, които не пречат е, на развитието на вътрешния пазар, ще бъдат насърчавани от нас. В това отношение ние ще се опитаме да развиваме приоритетно инфраструктурата в областта на енергетиката, като съвсем ясно желаем да очертаем и перспективите за инвестиция през следващите две десетилетия. Необходими са и регулаторни и финансови инструменти. През май сме запланували заедно с Испанското председателство конференция в Мадрид. Каня представителите на парламента най-сърдечно, за да участват в обсъждането на целия пакет, който смятаме да приемем до края на 2010 година. В този смисъл можем да кажем, че всичко това, което сме направили в областта на енергетиката и на економиката като цяло за оживяване на и за възстановяване на економиката е много насърчително. Предвидени са редица проекти, предвидени са редица инфраструктурни инвестиции и различни форми на кофинансиране. В това число преразпределение на а, средствата а, при а, а, които се, а, ще се инвестират в а, проектите за възобновяеми енергийни източници и по този начин разпределяйки, преразпределяйки финансовия ангажимент между участниците, ние ще се опитаме да е, осигурим едно успешно изпълнение. Като така се надяваме да постигнем една добавена стойност, т.е. за всяко едно евро, което инвестираме в проекта, се надяваме в крайна сметка да получим е, 2 или 3 евро, т.е. да отвоим, да утроим е, финансовият резултат. Възобновяемите енергии ще допринесат за енергийната ефективност. Основните цели на нашата стратегия за енергийна ефективност са енергийната ефективност да стане интегрална съставна част на енергийната политика на Европейския съюз, а също и на останалите сектори в економиката новите цели в рамките на енергийната стратегия 2020 ще бъде окончателно приета до края на годината или най-много в началото на следващата година, заедно с принадлежащите към нея допълнителни документи. Така ще се опитаме да подготвим Европа за следващите години до 2020 и след 2020 година. Още в началото споменах, е, че е, е, съхраняването и депонирането на радиоактивни материали, на горивни елементи е един основен момент в амбициозните ни планове и програми за действие. Ако се ограничим единствено върху отпадъците от ядрените, от атомните електроцентрали и от болниците, ще елиминираме други важни е, елементи. Естествено, че е, радиоактивните отпадъци, е, медицинските отпадъци са един много съществен момент. Но а, тук а, правомощията ще се разпределят най-вече между държавите членки на национално равнище, ще се взимат решенията за окончателното депониране. При всички положения е, ние ще се опитаме да възпрем националните държави е, от е, износ, от транспорт, колкото и съблазнителна да е една такава перспектива за тях. Всичко това се надяваме да тласне напред нашата енергийна политика и в този смисъл аз много се надявам на едно добро сътрудничество с вас, на едно делово, конструкт активно, освободено от е, излишни, пречещи емоции, сътрудничество, смятам, че това ще допринесе за успеха на нашите общи усилия. Благодаря ви. Благодаря, господин Йотингер, за подробното представяне на плановете ви за действие за следващите месеци. Ще се възползваме от възможността да ви отправим въпроси. Не си поставяме днес за цел да обсъдим всички свързани с енергетиката проблеми. Това не е възможно. Вече имам 18 заявки за изказвания. Ето защо, за да бъдем справедливи, абсолютно е задължително всеки от вас да се ограничи в рамките на една минута. Така ще дадем възможност на всички да вземат отношение. За нас са интересни отговорите на господин Йотингер и при 18 заявки за въпроси те също ще отнемат известно време. За това ви моля наистина да се ограничите в рамките на една минута. Забравете за любезностите, за всички е, хубави неща, които винаги сте искали да кажете на господин Йотингер. Говорете по същество. Давам първо думата на госпожа Школовска-Винска. Благодаря ви. Ще прескоча всички. Ще прескоча всички любезности. По време на дискусията ни с вас за вашето приемане, е, вие коментирахте, че е, ред проекти липсват, в тях липсва европейска солидарност. Вие обещахте, че ще работите в тази посока. Също така казахте, че трябва да не търсиме повече двустранни споразумения, а по-скоро споразумения на европейско ниво. А, сега се спомена тук и е, газопровода Северен продукт. Искам, а, поток. Искам да ви подкрепа, ще, да ви попитам, ще подкрепите ли европейско споразумение за Северен поток, такова каквото съществува и за Набуко? Ще а, е, прибавите ли тази тема към вашата програма? Едно подобно открито и прозрачно споразумение може да допринесе за това Северен поток да стане европейски тръбопровод. И ще даде възможност да се формулират ясно клаузите или да се избегнат някои, които в момента съществуват. Благодаря. Благодаря, Кристиан Елер. Имате думата. Господин комисар, миналата седмица в пресата бяха цитирани ваши изказвания, а именно, че не вярвате в бъдещето на електроцентралите на въглища в Германия и в Европа. И тези ваши изказвания предизвикаха наистина недоумение сред колегите в парламента. Въпросът ми е каква е вашата позиция по този проблем, особено като се има предвид, че без технологии за улавяне и складиране на въглеродния двуокис няма да могат да бъдат постигнати целите 2020. Клод Томас има думата. Отново се сблъскваме с изненада. Поздравявам ви, господин комисар, за 400-те милиона за общините и градовете, в случай, че сте се застъпили за тях. Ако се окаже, че на другия край на Средно море, на Средиземно море има съоръжения за производство на газ и електроенергия, които използват обходен маршрут и доставят енергия на Европейския съюз. Бихте ли казали, че това все още влиза в приоритетите на Европейския съюз? Споменахте и така наречената карта, roadmap – разполагам с информация, че във вашия ресор се предвижда сценарий за намаляване на парниковите газове с 75% до 2050 година, но според нашата информация е възможно да се постигнат дори 80-90%. Бих искал да знам на основата на какви данни е изработена тази така наречена roadmap. Доколкото знаем, върху нея е работил професор Капрус. Преди известно време той представи един доста спорен сценарий за намаляване на емисиите на парникови газове, и явно беше жонглирал с статистиката. И още един последен въпрос. Френският парламент днес ще вземе решение за изграждането на вятърни турбини в страната. Ако трябва да се изгради такава турбина, ще трябва да се предложи и гаранция за извеждането и от експлоатация при случай на нужда. Не трябва ли да се въведат такива гаранции за атомните електроцентрали според вас? Благодаря ви за представенето, господин комисар. Позволете ми да подчертая от какво значение е проектът на Буко. Става дума за проект от стратегическо значение за Европа. Няма съмнение, че Европа трябва да инвестира в този проект. Въпросът ми е свързан с следната следния коментар от вашето изложение, а именно, че ще бъдат предоставени средства от Фонда за възстановяване на економиката. Как точно ще бъдат използвани тези средства. Знаем, че в регламента, уреждащ управлението на средствата от този фонд, се предвижда и така наречената инициатива Интелигентни градове Smart Cities. Очакваме, че част от средствата ще бъдат заделени за повишаване на енергийната ефективност на сградите. Очакваме също така, че предвиденият дял от тези средства ще бъде повишен. Благодаря. Господин комисар, Вашата дейност след изслушването не ни е много известна. Доста колеги имахме резерви по време на вашето изслушване, но сега искам да ви пожелая успех, защото страните членки примерно имат различен потенциал за създаване на мощности за възобновяеми енергии, например енергия от вятъра или от слънцето. И в такъв смисъл те трябва да търсят да посрещнат своите енергийни нужди. Затова искам да ви попитам, комисията предвижда ли в този контекст да създаде план за подкрепа на страните членки за изграждане или реновиране на е, хидроцентралите, които съществуват в някои страни, или за изграждане на нови водни централи с цел да се е, намали броя на централите, в които се изгарят въглища. Благодаря. Въглища, извинете. Президент комишнер. Господин председател, независимо от факта, че енергетиката е политически приоритет в момента, Средствата за научно изследване, за развиване на технологии в седмата рамкова програма са по-ограничени, отколкото бяха, да речем, през 80-те години. Сега започваме дискусия за подготовка на 8-та рамкова програма за научни изследвания. И искам да попитам господин комисаря. Може ли да говорите малко повече за вашите планове за научни изследвания за енергетика и какви ще бъдат приоритетите? Къде ще се постави акцент на решенията или повече на технологията? И ако ми позволите един а, коментар за нас, а, Демонстративните, пилотните проекти са много важни. Какви според вас би следвало да бъдат те и какви ще бъдат те в новата рамкова програма? Uh, um, <clears throat> Благодаря. Благодаря, господин комисар, за вашето присъствие. Четири кратки въпроса имам. Първо, от името на нашата комисия, ние се интересуваме как смятате е, да дадете добър старт на е, е, Агенцията за енергетика. Второ, поради вашето изслушване, вие казахте, че трябва инвестиции за енергетика с ниски емисии на со 2 Въпросът е какво може да направи Европейския съюз да подкрепи добър климат на инвестиции, ако искаме подобна енергетика да се развие. Трето, научните изследвания. Смятате ли, че трябва да се развиват и други програми за научни изследвания или, или ще настоявате да се работи предимно в рамките на Агенцията за енергия? По време на вашата визита в е, Азербайджан, тя беше много високо оценена, какво имате предвид, като казвате, че е, има страни, европейските страни могат да направят повече? Какво имате предвид по това? Това е въпросът името на Унгария. Благодаря. Господин комисарят ни представи доста подробно а, своите виждания. Много е важно, обаче, енергийния пакет от законодателство да се прилага в пълна сила, защото трябва да се действа. Все още остават още нерешени въпроси и един от тях е, че може да се появят така изкушения да се действа изолирано. Затова искам да задам въпроса, ще има ли едно съвместно предложение – за едни общи действия от името на общността в областта на енергетиката, така че да има една обща картина, да, да е ясно в какви са действията на институциите по отношение на енергетиката. И накрая за инвестициите. средствата за Европейската енергетика, е, агенция, извинете, за енергетика. Как смятате да разработвате и системата за енергийна ефективност и създаване на енергетика с ниски емисии на CO2. Благодаря. Два въпроса. Първо ще се спра на проекта в е, Северно море. Става дума за един проект е, е, в, на крайбрежието и в е, морето. Европейския съюз ще се ангажира, на мен ми се ще да се ангажира колкото е възможно повече с подобни проекти, най-вече с е, подобни е, така наречени офшорни е, проекти и с е, създаването на мрежовата инфраструктура. И на второ място, по отношение на ядрената енергия, на атомната енергия. Бих казала следното. Да, вярно е, че ние е, в рамките на нашата общност полагаме много усилия по отношение на сигурността, на безопасността, най-вече е, по... имам предвид всичко това, което предвиждате по отношение на радиоактивните материали но може би предвиждате и нещо друго. А сега, от комисиите, които си партнират с нас, господин Флоренц. Господин комисар, по отношение на енергийната сигурност и е, във връзка с е, нисковъглеродните технологии, е, ще ви попитам как ще се осигури тази енергийна сигурност, още повече, че е, реализацията на проектите ще продължи очевидно е, малко по-дългичко, няколко години поне. Благодаря. Е, Пал Рубих, благодаря. Първият ми въпрос, господин комисар, е следният. Ако желаем е, единен европейски пазар, тогава са ни необходими определени единни е, разпоредби, една правна рамка, общи стандарти и така нататък е, по отношение на конкурсите и търговете. Как е, според вас ще се постигне тази единна правна рамка? Освен това става дума за обществени проекти от обществен интерес. Енергийните проекти са точно такива. Може би би било добре да се създаде една работна група която да отговаря и за въпроси, свързани с енергетиката и с опазване на околната среда и за отделните разрешителни режими. Смятам, че това ще бъде от интерес за всички нас и ще бъде от интереси за, най-вече за държавите членки, така че ще можем да се справим в така обозрими срокове с тези много амбициозни задачи. Вие говорихте и за сигурност. Добре, ще поставя въпроса за сигурността на атомните централи. Мислех си, казва господин председателят, че наистина този въпрос още не беше засегнат. Следващият оратор, господин Калас, да, Става дума за възобновяеми енергии. Вие споменахте това като една основна цел и то точно в условията на економическа и финансова е, криза. 20% от е, енергията до 2020 година би трябвало да е, се добиват от е, възобновяеми енергийни източници. Е, Европейският съюз е, би желал да насърчи и производството на електроенергия, е, добивът на електроенергия от такива източници. Така че да постигне и по-крайните си цели, свързани с опазване на околната среда и климата. Аз мятам, е, че това, което ще кажа, не е нищо ново. Най-малко 30% от е, производството е, на електроенергия трябва да бъде от възобновяеми източници, за да постигнем целта от 20%. Освен това, по отношение на катализаторите, по отношение на много-много други цели, които сме си поставили, е, трябва да има и конкретни е, действия в плана за действие. Какво ще кажете по тази въпрос? Господин Жадо. Благодаря, господин Пазар. Ние зададохме на вашия колега Алмуния е, въпроса за държавните помощи. Получихме отговор е, по отношение на случая с Испания. И отговорът беше, че вероятно ще се преразгледа през 2010 година е, разпоредбите за държавната помощ. Как смятате да окажете въздействие върху този процес? Е, ще бъде ли забранена тя, като се имат предвид е, безпокойство на, на защитниците на околната среда? И второ, енергийна ефективност. Говорите за задължителни цели, за е, отделните продукти, но общо взето регламента като цяло не ни дава възможност да постигнем 20 увеличение на енергийната ефективност до 2020 година. Считате ли, че е, може да се постави една обща задължителна цел за енергийна ефективност? Господин Ван Нистелрой? Благодаря, господин председател. При изслушването бе поставен, се поставяха въпроси, след това веднага получавахме отговори, а сега наведнъж ви задаваме голям брай въпроси. Дали ще успеем, това е друг въпрос. Ще се спра на финансирането. Така наречената пътна карта а също и други инициативи ще трябва да се финансират. Ще можете ли да ги финансират, финансирате, така да се каже, на централен принцип, така че Европа да може да отговаря за финансирането на всички тези инициативи а, но също и националните държави ще участват в финансирането. И освен това, тези 400 милиона за градовете, кметовете сигурно се радват. Господин Фан Бютикофер. Господин комисар, имам няколко въпроса. Първо, Украина. Президентът Путин беше направил едно предложение. Дали Европейския съюз е готов да, така, да, да мисли за един газов консорциум заедно с Украина. Освен това, във връзка с Южен поток, Австрия постигна наскоро определени договорености. Ще можете ли в бъдеще да предотвратявате подобни действия? И освен това, на трето място на Буко. На Буко е така да се каже на ръба. Ако до края на годината вие не осъществите проекта на Буко, тогава можем да го забравим. В Италия има протести, както знаете, и, и Италия не желае всъщност да подпише на Буко до края на годината. И още веднъж, ИТА, разходите там експо... растат експлозивно. Би трябвало да се подсигури някакъв кредит от Европейската Централна банка. Така ли е наистина? истина ли е това с кредита? И освен това, как ще е, блокирате това така взривоопасно нарастване на разходите? Господин Мецър, следващия въпрос. Благодаря, господин председател. Радвам се, че неколкократно бях без спомената въпросът с електроцентралите и атомните електроцентрали. Трябва да обсъдим този проблем, за да стигнем до обща позиция. Не можем да осъществим стратегията си за намаляване емисиите на въглероден диоксид, ако не се споразумеем и за електроцентралите и атомните електроцентрали. Разбира се, необходимо е някои АЕЦове да бъдат закрити, но няма конкретни представи за възможностите за изграждане на нови такива съоръжения. Знаем също, че 40% от емисиите се дължат на липсата на енергийна ефективност. Какво смятате да предприемете за повишаване на енергийната ефективност? Благодаря, господин комисар, че изпълнихте обещанията си енергията е световен проблем и ние трябва да имаме своите европейски отговори. Какво смятате за този проблем на световно ниво? Имам предвид и Копенхаген, климатичните проблеми, енергията. Нещо промени ли се във вашите схващания след Копенхаген? След два дни ще имате и среща Можете ли е, в е, щатите е, с вице-президента, можете ли да коментирате е, диалога между Европа и щатите? В щатите имат политика за дългосрочно депониране на ядрени отпадъци. Във Франция предпочитат да се рециклират. Вие подкрепяте ли подобни проекти, като проекта ИТЕР и също проекта за слънчевата енергия в Северноафриканската пустиня. Госпожа Ариера Мадорал, благодаря. Аз имам два чисто практически въпроса, господин комисар. Първо, вие споменахте, че има, че остават средства от Европейския план за економическо възстановяване на економиката. Въпросът е как ще има, какъв достъп ще бъде осигурен до тези средства. И второ, казахте, че комисията ще предложи нов пакет от законодателство за енергийна инфраструктура. И въпросът ми е какво възнамерява е, комисията да направи с цел да се преодолеят затрудненията на тези области в Европейския съюз, където няма достатъчно енергия. Госпожа euh, euh, Господин, извинете, Вебер. Вие ни казахте, че ще наложите драконовски мерки и стандарти за енергийна ефективност и за борбата с затоплянето. Стана дума и за строителството, където се отделя твърде много въглероден диоксид. Как се прилагат тези мерки сега? И искам да ви запитам също Какви са механизмите за контрол на приложението на тези мерки? В Европейския съюз има огромен обем от законодателни текстове, но всъщност е, тяхното приложение е нулево или много слабо. Така че е, в момента няма институция, която да оценява какво се случва и е, има само едни разпоредби на книга. Какво правите, за да сте сигурни, че всъщност тези стандарти се спазват? Äh, Благодаря, господин председател. Господин комисар, имам два въпроса. Говорихте за широко проекти за възобновяеми енергийни източници. Въпросът ми е свързан с намаляване потреблението на енергия като част от стратегията 2020 с енергийната ефективност. Какви конкретни мерки предвиждате в тази област? И вторият ми въпрос е следният. Широкомащабните проекти, разбира се, са нещо прекрасно. Има обаче възможности за проекти в по-малък мащаб, които също могат да допринесат за повишаване на енергийната ефективност с оглед реализирането на стратегията 2020. Какво е вашето становище във връзка с възможностите за осъществяване на по-малки проекти, така че да се създадат възможности за повишаване на енергийната ефективност чрез повишаване използването и генерирането на възобновяема енергия, например от отделни граждани? Obrigada. Apenas uma questão, ehm, Estamos no ano europeu de luta contra a pobreza. Благодаря. Един въпрос, господин комисар. Сега е годината за преодоляване на или изкореняване на бедността. И искам да запитам какво правите за предоставяне на достъп на гражданите до основни услуги и стоки примерно за отопляване на жилищата си. В някои страни има огромна ниво на приватизация на предоставянето на отопление, което своего рода означава, че има и енергийна бедност. Много хора, за много хора е трудно да имат достъпна енергия за отопляване на жилищата си. Затова искам да попитам, има ли някакви планове комисията да се справи с а, този аспект а, на нещата в рамките на Европейската година за борба с бедността? Благодаря ви. Невероятно, на факт. Успяхме да поставим всички въпроси. Сега господин Йотингер има възможност да даде подробни отговори. Господин Йотингер, имате думата дами и господа. Северен поток. Това беше първият въпрос, който ми зададохте. Според мен историята на Северен поток не тръгна от Европа. Съседни държави, държави по няма маршрут дадоха своите, своето разрешение. Про... Съоръжението е в етап на изграждане и според мен с оглед на енергийната сигурност на Европа този проект представлява предимство. Набуко би бил двойно по-ценен. Първо от техническа гледна точка и второ с оглед на източника на газа. Господин Пютикофер. Кофер спомена, зададе въпрос за това какви мерки предприемаме по този проект. Ежедневно извършваме де- действия. Един ден, прекарах един ден в Туркменистан. Правителството там е проявява готовност за сключване на дългосрочни договори и предоставяне на дългосрочни доставки в размер от 10 милиарда кубични метра годишно. Има един проблем – и то е позицията на правителството, което а, изисква от нас една единствена гаранция. Трудно е да обясним на правителството на Туркменистан, че газовият консорциум включва редица компании и че Европейският съюз не е държава, в която се действа по принципа на плановата економика. Тоест, за да постигнем доставки на достъпни цени, трябва да решим един доста щекотлив проблем. Конс... Има консорциум, който е готов за разработване на залежи от природен газ в Каспийско море. Така че газовите доставки са възможни. Открита въпросът с превозването на газовите доставки от Туркменистан до Баку. Правителството на Туркменистан би предпочело тези доставки да се извършват по море. Недостатъкът е, че това би било прекалено скъпо и не би могло да се извършва в по-голям мащаб, чисто технически. Въпросът в случая е дали Каспийско море следва да се третира като море или като езеро, т.е. дали възникват някакви задължения, например за Русия като държава по транзитния маршрут. Туркменистан има готовност за доставки, въпреки съпротивлението от страна на Русия. Проблемът за мен е съвсем друг. Ако европейците не предприемат в момента действия, тези газови доставки ще заминат за Китай. Нека ви припомня, Азербайджан се състезава в Европейската футболна лига и то срещу Германия. Защо да не установим сътрудничество и по отношение на газовите доставки? Но ако китайците действат по-бързо от нас, това ще бъде в наш ущърп. Споразумението между Азербайджан и Турция също е от основно значение. През едната седмица ще пътувам до Анкара и всички държави членки, които са дали съгласието си за такова споразумение, трябва да заемат единна позиция, в това число и Австрия. А, не можем да забраним на държавите членки паралелно да дадат съгласие и за Южен поток. Но трябва да постигнем най-вече съгласието им за изграждането на Набуко. Тогава на инвеститорите трябва да се предоставят 8 милиарда. Те вече поеха ангажимент за 30% собствено финансиране. Останалите 70% трябва да бъдат предоставени от банки, в това число Европейската инвестиционна банка. Към момента на пазара на газ се наблюдава несигурност. От една страна, търсенето е по-голямо, отколкото се предвиждаше преди 3 години. От друга страна, е на лице известна несигурност във връзка с значението на газовите тръбопроводи и от една страна и централните доставки на газ, каквито се извършваха до този момент. Беше засегната и темата за улавянето и складирането на въглеродния диоксид и значимостта на въглишните залежи в Европа. Според мен въглишните залежи в бъдеще ще играят основна роля, най-вече в Китай, Русия и Съединените щати, както и в някои държави на членки на Европейския съюз. Имам предвид Полша и отчасти Германия. Ето защо смятаме, че комбинираното използване на въглишните залежи и на други източници на енергия ще бъде възможност в бъдеще. Не мога да дам ясна прогноза за това, какви ще са технологическите възможности за осъществяване на тази възможност. Не изключвам технологиите да се развият в бъдеще. В Германия, например, се провежда специален проект в тази област в провинция Бранденбург. Но искам да наблегна върху дискусията за следното. Например, дали ще е възможно да се преустанови производството на енергия от въглишни залежи в областта Рур в Германия. Трябва унези съоръжения, които поемат отговорност за улавянето и складирането, да получат финансова компенсация. В бъдеще ще се сблъскваме с такива изисквания за финансови компенсации и това ще постави под въпрос принципа на солидарността. Поставихте и въпроса за неосвоените средства и как ще бъдат използваните в условия на економическата криза беше изготвена програма на стойността милиарди евро за смекчаване ефектите от кризата. Повечето средства по проекти не се освояват поради кризата – Събираме все повече опит в това отношение. Още след около 8 седмици ще а, знаем кои средства, а, какви средства ще имаме на разположение. Това ще бъдат поне 115 милиона. Може а, да бъдат освободени и средствата, за които вие говорихте, но минималната сума ще бъде 115 милиона. След половин година, разбира се, ще имам по-конкретна информация, но тогава, разбира се, вече ще бъде прекалено късно да се направи преразпределение. Трябва да намерим подходящ момент, например юни или юли, когато да разполагаме с достатъчна информация за сумата, с която ще разполагаме. И така можем конкретно да обсъдим с партньорите си какво преразпределение да се направи по отделните програми, например за енергийна ефективност, за изграждане на интелигентни градове и други. И във връзка с това ви приканвам да ни сътрудничите в рамките на този сравнително кратък период, възможно най-интензивно така че средствата да могат да бъдат инвестирани в слънчева енергия и други източници на възобновяема енергия, а не, например, в газ или други източници, които не желаем да използвам. Предполагам, че въпреки това, с оглед финансирането на отделните тръбопроводи ще има изисквания за предоставяне на европейско финансиране под формата, например, на гаранция за подаване на доставки. Например, ако в Сахара се произвежда енергия от ветроенергийни паркове, то ще се изисква гаранция за преференциални цени за определен период от време. Това е сложно от правна гледна точка, но със сигурност ще трябва да се постави на дневен ред. А що се отнася до а, пътната карта 2050, то не се подчиняваме на мненията на научните среди. Разполагаме с резултати от редица научни изследвания – Една консултантска фирма успя да ни докаже, например, че е възможно да се увеличи с 180% използването на енергия от възобновяеми източници. Ще се опитаме възможно най-обективно да преценим резултатите от всички тези изследвания и да ги заложим в пътната карта. нямам все още някакви конкретни виждания по тази програма. Трябва да се съобразяваме с това, което, например, прави госпожа Меркел, но не и да го прилагаме. Поставен бе и въпроса за водната електроенергия. Това е тема, която би трябвало да вълнува всички нас. Развитието на възобновяемите енергии, на инфраструктурата, има смисъл само ако ние е, увеличим е, и размерите, и качеството на складирането. Естествено, че батериите и е, много други е, технически изобретения и технологии ще помогнат в това отношение. Но увеличаване на депата, увеличаване на складовите наличности в Европа едва ли е, ще бъде възможно, защото е, населението, особено там, където имаме гъсто населени области, е, а, а също и в а, а, Алпите, в Шварцвалд а, се сблъсква с протести от страна. А, а, а, протестира срещу подобни планове. Какво е значението на а, научните изследвания през следващите десетилетия? При вас в а, парламента всъщност, а, така да се каже, се а, подготвя набирането на войниците за батальона, регионалните програми и всичко това е, зависи в крайна сметка и от вашия вод. Брутният вътрешен продукт, който е намалял с 4%, междувременно също е от голямо значение за това дали ще можем при нарастващата инфлация да финансираме всички тези проекти. Дали ще е, се примирим, така да се каже, с някакъв таван при финансирането или ще се опитаме да съберем е, средства и да намерим нови финансови източници включително и на национално равнище. Е, би трябвало да говорите с вашите колеги от националните парламенти, с е, представителите на националните правителства, защото колкото повече средства наберем, толкова по-добре ще се справим с задачите. Европа в бъдеще до голяма степен зависи, поне по отношение на конкурентоспособността, от това с какви средства ще разполага за научни изследвания. Освен това, ние трябва да помислим и за е, банките, за техния капитал, за е, потенциала, който се крие в банковия сектор, за да увеличим необходимите средства. Е, през е, пролета на следващата година в Любляна ще е, бъде е, открита и ще започне да действа новата агенция. Аз от сега ви каня да присъствате заедно с мен на е, откриването на Европейската агенция в Любляна, която ще координира действията на националните регулатори. ИТА е, така да се каже, заварено дете и да се отнася до така наречените малки проекти, до проектите, в които има дефицит на средства. Освен това, управлението на тези проекти от страна на Европейския съюз не бе оптимално. Е, бизнесът, е, частната сфера в економиката, частният сектор не участваха достатъчно в е, осъществяването на ИТЕР. Да, е, нашите партньори, американците, просто чакат, така да се каже, да продължим да правим грешки, както и са правени до сега. Независимо от това, че ние сме в крайна сметка водещата страна в този проект. Е, Русия, Китай също биха могли да поемат една водеща роля. Така че комисията днес знае, че тези 7 милиарда, с които разполагаме в момента, не стигат. Очакваме повече средства. Необходима ни е много по-солидна финансова база. Предполагам, че е, така, парче по парче ще се решава съдбата на е, Ако САЩ, Китай, Русия. решат все пак да поверят е, водещата роля на Европейския съюз. Имайте предвид, че става не само дума за ИТЕР, става дума за това дали ние ще успеем да докажем на нашите партньори, че можем да работим по отношение на научните изследвания на световно равнище. Да, е, вятърните турбини в Северно море офшорната зона. Средствата са предоставени от европейските фондове. Ние наблюдаваме, следим развитието на проекта от близо. Необходими са ни солидни средства за по-нататъчното развитие на инфраструктурата. Европейският съюз всъщност предоставя само 2 до 3% от тези средства, а останалите средства са от регионите, от економическите предприятия в тези региони, но ние сме много заинтересовани този проект да се развива добре. Стана дума за големите проекти, за разрешителните режими по отношение на строежите, изграждането на нови инсталации но аз мисля, че тук Европейския съюз няма правомощия. Правомощията и в рамките на Лисабонския договор останаха в държавите членки. Целите ви 20-20-20 и дали е, не трябва все пак да мислим за 30 вместо за 20. Да тези 20-20-20% се приемат е, от економиката, от науката, от политиката, от населението. Не съм чул някой, който да протестира срещу тези три цели 20-20-20 до 2020. Господин Бютикофер казва нещо без микрофон и комисарят отговаря. С вас ще си поговорим, но вече извън салата. Да, както ви казах, е, тези цели се радват на подкрепа. Като мотото е колкото е възможно по-малко регулиране, но регулиране в необходимата степен. А това ще се постигне на базата на една добра информираност. Ние ще получаваме и ще преглеждаме данните и доброволното е, прилагане на всичко това, което е предвидено в рамките на този проект, ще става под контрола на държавите членки. Украина да, Газпром, украинското газово дружество, украинската газова компания. Украинският министр на енергетиката тази седмица е в Брюксел ще се срещна с него. Енергийното партньорство с Украина в момента е една от основните теми за нас. Новото правителство е демократично легитимирано. Има въпроси обаче, които трябва да бъдат поставени на масата и трябва да водим преговори и сериозни разговори през следващите седмици. В момента не бих желал да казвам нищо, не бих желал по никакъв начин да е, попреча на успешния край на разговорите. След това можем да говорим вече за това, да. С държавите трябва да обсъдим въпроса и за е, Energieeinsparung und Energieeffizienz. За енергийната ефективност, е, най-вече по отношение на сградния фонд, е, да, е, на национално равнище, на регионално равнище има много програми за саниране на сградите, за топлоизолация и така нататък. Всичко това ще бъде тема на съвета на министрите. Ще разговаряме с колегите от държавите членки, за да видим как стоят нещата по отношение и на правните разпоредби. А когато дойде министърът на енергетика от Украина, ще говорим и за Копенхаген. И в Бон се обсъждат тези въпроси заедно с министъра на околната среда на Германия. Да, Европейският съюз не бе достатъчно признат партньор в Копенхаген. Американците също времено показаха, че държат е, така, да запазят е, своята водеща роля, но ето, че катастрофата, бедствието в е, Мексиканския залив показва, че всяка катастрофа и всяко природно бедствие, което застрашава околната среда, не може да засегне или рядко засяга само един от партньорите. То обикновено има глобални измерения. И затова би трябвало да се преговаря с партньорите на еднакво равнище. И сега ще се спра и на последното изказване. Белгийското председателство, независимо от това, че изборите в Белгия в момента ни създават проблеми, включително и по отношение на бъдещото председателство на Европейския съюз, защото очевидно стабилните правителства в държавите членки ще бъде е, един е, постоянен въпрос, който ще вълнува всичко, е, всички нас през следващите години. Но при всички положения, енергийната политика, атомната енергия, атомната енергетика ще бъде един много съществен въпрос за всички нас, не само за белгийското правителство. Защото ние всички поставяме като основна цел за нас конкурентно способността, енергийната ефективност, енергийната сигурност. И тъй като се изправяме все по-ясно и пред въпроса бедност или обедняване на населението на държавите, ще трябва да мислим за енергийна ефективност и за енергийна безопасност, за енергийна сигурност, като един основен инструмент за предотвратяване на обедняването, като един абсолютно необходим инструмент за гарантиране на необходимото качество на живота за всички и най-вече за най-уязвимите в нашите общества. Обръщам се е, към всички вас с призива да ни помагате Обърнах се със същия призив и към кметовете, пред които а, говорих а, преди а, броени часове. Надявам се през следващите седмици и месеци да се срещаме с а, някой от вас и да продължим разговорите. Благодаря, комисар Етингер, за тези отговори. Ако питате мен, вие успяхте да отговарите на всички въпроси. Надяваме се много скоро отново да ви видим. Скачайте, тръгвайте, не се притеснявайте. Знаем, че закъсняхте и че имате и други ангажименти, но се надяваме да бъдете отново наш гост. Е, Уважаеми колеги, нека да продължим. Следващата точка на дневния ред също е много важна. За това бих помолил всички гости, които в момента напускат залата, да сторят това бързо и като спазват реда. Важно е да не нарушавате тишината в залата, защото ни предстои обсъждането на много важна точка от дневния ред, точка 8, мандат за триалога относно проекто бюджета за 2011 година. Докладчих по становище е колегата Едит Херцог. Проведохме и предварително обсъждане с докладчика в Сянка, което даде много добри резултати но в момента, за съжаление, не разполагаме с много време. Давам първо думата на госпожа Херцог и бих помолил всички, които желаят да напуснат залата, да сторят това сега. Госпожо Херцог, имате думата. Благодаря. Благодаря на колегите, които смятат, че е интересно да говориме за проекта бюджета 2011. Искам да започна с най- важните точки. Най-важният въпрос е графика. трябва на 11 май да имаме окончателно гласуване. А, в ИТРЕ ще има допълнително гласуване по измененията, защото единствено по този начин можем да подадем изменения за комисията по бюджета на 12 май. Така че за ИТРЕ последния срок за изменения е 7 май на обед. Това е най-важният момент. Искам сега да кажа няколко думи. Защо е важно нашата комисия да огледа сериозно бюджета 2011. Два основни са факт, фактори има в този въпрос. Е, господин комисар спомена единия, а именно, че поради економическата криза бюджета за 2011 ще бъде труден и за страните членки, и за Европейския съюз и най-важното за нас е, че процедурата, бюджетната процедура ще е първата за парламента по договор от Лисабон. И е много важно ние да вземем участие. Защо е толкова важно? Договор от Лисабон ни дава нови компетенции, нови компетенции на нашата комисия – защото по нашите приоритети, които са инвестиции в енергията, научните изследвания, иновациите, Европейската програма за дигитализация, това са абсолютно нови неща, свързани с бюджета от 2010. И нашите компетенции се разширяват, а бюджетът намалява. Така че ще има трудности и трябва да бъдем максимално обединени, за да получим максимума. Какви са проблемите от бюджетна гледна точка? Основният проблем е, че сега поради економическата криза и поради липса на координация на економическите политики на страните членки, трябва да има по-голяма координация на европейско ниво. А от друга страна сме ограничени от настоящата финансова многогодишна рамка, защото в нея има така установена липса на финансиране на някои проекти, като е, Галилео, хранителни помощи, Европейския план за е, възстановяване на економиката и така нататък. Също някои приоритети не могат да се финансират. Това е сигурността на енергийните доставки и климатичните промени. От друга страна, нашите приоритети са основни за постигане на стратегията за до 2020 година. Ред области се застъпват в тази стратегия, но си остават само е, красиви думи, ако не можем да запишем цифри в бюджета за 2011. Къде стоим в момента? Е, координаторите в комисията по бюджета са се споразумяли по текста и ще се гласува в пленарна зала, може би на 15 или 17 юни. Затова е спешно за нас да подадем изменения достатъчно бързо и ние да сме достатъчно обединени за тях. В нашия проект, нашето проекто становище се опитвам да обединя всички становища и проекти, за които сме дискутирали и се надявам, че с вашите изменения аз дискутирах вече с докладчика в Сянка и политическите съветници на групите, с ваша помощ ще можем да подадем достатъчно единни изменения на Комисията по бюджета. Трябва да бъдем обединени, за да можем да работим и с комисията бюджета, също и с представителите на комисията, Генерална дирекция за предприемачество, за да постигнем нашите цели. Благодаря ви много за сътрудничество, благодаря на секретарята, благодаря и за сътрудничеството с комисията, защото ще имаме възможност да обработим всички изменения преди гласуването в комисията по бюджета. Благодаря ви. Същ... Благодаря също и за извършената предварителна работа. Колегата Бюти Кофер, имате думата. Благодаря, господин председател. Позволете ми също да благодаря на докладчика госпожа Херцог за извършената от нея по особено ангажиран и колегиален начин работа. Бих искал да направя няколко коментара по проекто доклада, с който разполагаме, а именно може би ще бъдат внесени някои изменения в него, които ще допринесат за изготвяне на общо становище на ниво комисия, нашата комисия ИТРЕ. Преди всичко бих издържа да спомена стремглавото нарастване на разходите по проекта ИТЕР, което обсъдихме и с комисар Йотингер. Със сигурност не можем да намерим начин с в момента за покриване на допълнителните разходи. От финансово-политическа гледна точка и от гледна точка на устойчивото развитие не би било целесъобразно обаче да търсим е, единствено източници на нови средства, без да се спрем върху въпроса как да предотвратим стремглавото нарастване на разходите в бъдеще. Във връзка с това бих искал да призова комисията да изработи механизъм за ограничаване на разходите, подобно на механизма, който се използва в областта на политиката за селското стопанство. Това ще ограничи размера на разходите, особено в областта на научно-изследователската дейност. Категорично подкрепям становището, изразено в точка 2 от проекто доклада, а именно, че адекватното финансиране на седмата рамкова програма трябва да бъде подкрепено от нашата комисия. Що се отнася до точка 5, предлагам по отношение на енергийната инфраструктура – да обвържем тази концепция и с концепцията за устойчива енергийна политика. Благодаря ви. Е, е, е, Благодаря. Аз искам да поздравя докладчика. Подкрепям нейното становище. Тя е извършила огромна работа по изключително важна тема. Според мен проектостановището от гледна точка на НЕП излага е, приоритети, които могат да бъдат подкрепени. и е, освен това заслужават да бъдат диску... дискутирани в по-голяма дълбочина, защото темата е изключително важна. Всички е, тези теми вече бяха засегнати от всички нас, но сигурно ще е добре да можем да се върнем отново на тази тема, когато имаме по-конкретни цифри. Така ще можем да вземем по-балансирани решения – и, както спомена нашия докладчик, графика ни е много запълнен. За момента нека да подкрепим проектко становището и да продължим с това, с което разполагаме като данни. Господин Оди. Благодаря. Аз също искам да похваля отличната работа на Едит Херцог. Като тук има въпроси не само по формата, но и по същество. Въпросът е такъв. Структурата на бюджета не трябва да се развие така, че да могат да се слеят разходите по текущи е, проекти и разходите по изследвания. По този начин в рамката на европейския бюджет ще има един раздел за инвестиции за публичните структури в съответните държави членки. Това е идея, която може да се отрази в шести параграф и е, по-специално да се е, приложи за инвестициите, които трябва да се направят на европейски ниво. Примерно Галилео, там не можаха да се намерят суми огромни, но е, би трябвало да можем да направим това. Господин комисаря повтори интереса си за плана за инвестиции в инфраструктура и за това, от гледна точка на управление на бюджета, се питам дали не е по-добре да се разработи структурата на бюджета, така че инвестициите за, раз, за научни изследвания да са отделени от ежегодните разходи по текущи проекти. Съвсем накратко, господин, това е докладчика. Благодаря на всички съвети. Очаквам вашите изменения. И искам да направя една бележка към изказването на господин Оди. Много ми харесва вашето предложение, защото примерно проектите по политиката за космоса и други отварят нова глава в европейската инфраструктура и Европа ще има ще ги притежава като инфраструктура, така че трябва да помислим по този въпрос сега, когато ние притежаваме тази инстру... инфраструктура, вероятно ще можем да я предоставяме също заплащане, така че трябва да мислиме как може това да се отрази в бюджета. Така че много ми харесва вашата идея, но трябва да помислим как точно да я доизчистиме. Благодаря ви. 6 май е крайният срок за внасяне на изменения. На 11 май ще се проведе гласуването. Следваща точка от дневния ред – развитие на потенциала за разкриване на работни места на една нова устойчива економика. Докладчик е госпожа Фигуерето. Имате думата. Elaborei, como podem ver. Благодаря. Както виждате, давам ред предложения. И мисля, че тези предложения са важни е, за нашата комисия. Първо, се говори за конкретните особености на всяка страна членка, за нивото на развитие на съответната индустрия или съответните знания в определен резор. резор. Също така се говори за необходимостта да се запазват работните среда, но да се запаз... работните места, извинете, но да се запазва и околната среда. Също, що се отнася до иновативни решения, или иновации в индустрията, подобни решения трябва да отговарят на огромните проблеми, с които се сблъскаме в момента. Е, тези проблеми са много изострени в условията на криза. Става дума за безработица, е, климатични промени, застаряване на населението, недостиг на ресурси. Така че трябва да се окаже подкрепа за научни изследвания, особено да има възможност и малки и средни предприятия да извършват такива изследвания. Също така трябва да се обърне внимание на енергийната ефективност за малките и средни предприятия, енер... ефективно използване на енергийни източници, разработване на нови процеси за производство, рециклиране на ресурси. Е, всичко това е, ще даде възможност да се създават нови и устойчиви работни места. Било то в е, тези сектори или в други. По този начин ще се търси и отговор на въпроса за безработицата и деиндустриализацията. Трябва да се обърне внимание именно на районите, където масово има случаи на деиндустриализация, поради това, че в един момент там е, е имало много голяма концентрация на индустрии и в резултат на кризата, както става с е, текстила или с е, производство на автомобили, сега тези райони се деиндустриализират. В електрониката също има подобни проблеми. Е, мултинационални компании излизат от страните в е, Португалия, примерно се случва точно това. Те отиват в други страни и това има огромно въздействие върху обществото. Трябва да търсим един интегриран общ подход, е, да се насърчават иновации, да се търси създаване на места като се преодоляват и регионалните е, асиметрии. Трябва да се търси и нов потенциал за създаване на нови е, производства в сектори, които ще дават възможности за подобрена енергийна ефективност особено в страни, където е, е, има по-голяма нужда от економии на енергии. Е, господин комисаря, когато беше тук, е, коментирах, че трябва да се отчита огромното ниво на социална неравностойност и че бедността в някои страни членки по отношение на възможността за ползване на енергия нараства. Трябва да търсиме начини за инвестиране в иновативни проекти, за да се справим с този тип бедност. Също промени в производствените процеси. Те трябва да върват ръка за ръка с обучение и то обучение през целия въпрос на работещите там, тъй като това е дейност, която изисква работна ръка, това ще създаде и нови работни места. Тези неща трябва да се планират и на национално ниво, и на регионално, а дори и на локално, защото не бива да се създават още асиметрия и неравнопоставеност, не бива да се създават предпоставки да се губят работни места на доста места слагам акцент на значимостта на публичния сектор, защото проблеми като безработицата и борбата с бедността или неравнопоставеността и асиметрите, борбата с тези проблеми, публичният сектор е този, който може да предостави отговори по отношение на транспортните инфраструктури, примерно, там могат да се създават немалко работни места, но е, трябва съответно тези работни места да предоставят и съответните правила. Трябва да има отговорна политика в това отношение, което означава е, съответните власти да имат отговорна социална политика в това отношение. Сега Моника Падал има думата сега. Благодаря на докладчика за документа. Съгласна съм с много аспекти от него. Ние сме изправени пред предизвикателства и това налага основни промени в нашето производство като не става дума само за е, намалена употреба на ресурси, а ресурсите трябва да бъдат използвани по-ефективно, така че съответните производства да са по-устойчиви. От тук следва, че трябва да развиваме иновации, рециклиране. Всичко това са елементи, които трябва да станат задължителни. В краткосрочен план трябва да поставим акцент на економиите на енергия, а средносрочно трябва да се избягва употребата на материали, които създават емисии на въглероден диоксид. Дългосрочно трябва да мислим за това как, е, какви са процесите ни на производство и внимателно да боравим с природните суровновини. Но още от сега трябва да мислим и как можем да постигнем тези промени реално. За какви промени става дума? Не става дума само за промени е, по рамките на седма рамкова програма за научни изследвания или програмата за економия на енергия. Там съществуват отделни мерки, но те не са достатъчни, като се има предвид е, колко е голяма е, необходимост от промяна в економиите на енергия. Така че ние трябва да търсим и формулиране на нови мерки, като например налагане на екологичен данък. А също така трябва да ангажираме е, е, бизнеса и хората, които се занимават с научни изследвания, да се търси намаляване на въздействието върху околната среда. Е, примерно, сградите имат своето огромно <laughs> въздействие върху околната среда и там могат да се постигнат промени много бързо. От гледна точка на малките и средни предприятия, те са в състояние да постигнат промени. Те може би си, си представят, че са твърде малки и нямат чак толкова голяма значимост, но ако действат съвместно, те могат да постигнат много. Благодаря ви. Колегата Жадо има думата. Благодаря, господин председател. Измеренията на социалната криза, пред която сме изправени тук в Европа, изисква при подбора на енергията, при избора на енергийния източник, да се съобразяваме с всичко това, което а, разглежда докладчика в а, това досие – индустриалните политики трябва да са ясно очертани и в времето, т.е. да предвиждат съвсем конкретни срокове, фискалните, правните характеристики ще бъдат гарант за устойчиво развитие в този сектор. Освен това, докладчикът е, набляга на потребностите на малките и средни предприятия. Е, понякога те са изправени пред трудности да планират е, предварително е, определени производства в всяка страна трябва да се подпомагат специално преди да се търсят някакви други възможности. Някои от доставчиците на автомобилния сектор междувременно вече започнаха да ползват енергия от възобновяеми енергийни източници. И това трябва да се подпомага, да се насънарчава. И отново автомобилният сектор, е, енергийният сектор трябва да да създават една връзка между синдикалните искания, между плановете на ръководствата на предприятията след 10-15 години, как точно ще изглежда работната среда, какви ще са работните условия, в дадено предприятие, в дадено производство, ако ние желаем да запазим заетостта и да я увеличим, тогава ще трябва да мислим е, още по-интенсивно за екологичните аспекти. Вземете като пример възобновяемите енергии. Те създават е, работни места, те създават заетост. Така че това изисква определено социално мислене. Ние би трябвало да акцентуираме върху социалните аспекти. Не бива да даваме възможност на скептицизма да се разпространява. В Испания, да кажем, има един такъв е, скептицизъм, но би трябвало именно в противовес на този скептицизъм да а, е, говорим а, е, колкото е възможно по-активно и да популяризираме зелените работни места. Благодаря. Има ли други изказвания? Очевидно не, казва председателят тогава. Да ви съобща и крайният срок за внасяне на предложение 11 май 12 часа е е, крайният срок за е, внасяне на изменения, но, извинете ме, докладчикът също иска да каже няколко думи в заключение. Благодаря, господин председател. Ще бъда съвсем кратка. Съгласна съм с е, изказванията на колегите. Бих приветствала и предоставянето на писмени коментари, за да внесем и съответните изменения в доклада. От друга страна, трябва да се стремим към разработването на устойчива политика по отношение на промишлеността. Трябва да Изискваме това от Европейската комисия. Трябва обаче и да вземем предвид и проблемите в отделните региони в държавите членки, особено социалните и економическите проблеми. Във връзка с това е необходима и по-широка подкрепа от страна на Комисия бюджети. трябва да бъде осъзната тази необходимост от по-широка подкрепа и на ниво Европейски парламент. Приключваме с точка 9 и преминаваме към точка 10 представяне на новата стратегия на съвместния изследователски център 2010-2020 година от господин Ролан Шенкел, главен директор на центъра. Добре дошли, господин Шенкел. Давам ви веднага думата и колегите ви слушат много внимателно. Господин председател, драги членове на комисията, уважаеми депутати, благодаря за възможността толкова скоро след последното ми представяне да ви представя сега новата стратегия на нашия център – оценката, направена от сър Девид Кинг, направи препоръка да направим усилие да изведем организацията на по-високо ниво на резултатност и да разработиме и мисия и нова стратегия за бъдещето. И сега ще ви представя именно това. Ще видите а, слайдове, да, и аз ги виждам ще видите основно структура на презентацията. Няма да правя дълги уводи, за да не ви губя времето. Знаете нашата а, мото, че е, ние предоставяме научен и технически подкрепа за формулирането на европейски е, политики, като е, се стремим да се упражняваме най-доброто сътрудничество за тази цел. Ние сме решили нашето мото или мисия да не я сменяме, защото смятаме, че по наше мнение тя трябва да бъде запазена и да помислим за, пре, за нова формулировка, може би след 3 години, когато а, сме постигнали вече предизвикателствата. Тогава ще формулираме нашите желания за това какво искаме да станем след няколко години. Няма да ви представям отново нашия център. Знаете, че сме 7 института в 5 страни членки. Няма да ги изреждам. също така, имате предвид, че за нас работят около 700 учени над 400 е, асистенти, които разработват докторски програми, докторски дисертации. Те се обучават в нашите институти. Също много публикации е, имаме, но в крайна на за това не е най-важното за нас. За нас ключовите резултати са да е, осъществяваме подкрепа на отделните политики, а това, което се прави в тази област, не може да бъде просто предмет на публикация. Ние си сътрудничим с над хиляда организации по целия свят и финансирането ни идва 85% от рамковата програма, 15% идва като допълнителен доход. 60 милиона евро. Миналата година беше съответната сума. Ние отговаряме изцяло за нашата инфраструктура, ние си строим всички а, сгради и мощности, включително ядрени лаборатории и други лаборатории и ги притежаваме и управляваме и от всички служби на Европейската комисия ние имаме много високо управление на качеството, около 13 лаборатории имат акредитация по най-стрикни стандарти за качество. Сега, кои са основните ни двигатели на новата стратегия? Във всички случаи става дума и за нарастващата сложност на, на формулирането на политиките няма какво да обяснявам, вие сте основни участници в този процес и тези предизвикателства нарастват и в бъдеще. Страните членки също очакват от комисията да се занимава с много повече неща на европейско ниво, отколкото преди. И за това нашата организация трябва да се промени по отношение на това какви, как предоставяме ние резултати. Ние не можем да работим вече само с отделни институти, които се занимават тяхната си област. Трябва да вървим към една интердисциплинарност и да развиваме допълнителен капацитет и квалификации на отделните организации. Трябва да бъдем и по-активни. Това беше изискването и на доклада Кинг. И трябва не само да реагираме, когато клиенти искат нещо от нас, но също трябва да бъдем активни когато, примерно, наблюдаваме основни събития и имаме реакции към тях, или когато предвиждаме, предогаждаме бъдещи рискове и съответно да осигуряваме подкрепа за политика, насочена в защита на гражданите. Също така анализите трябва да бъдат по-пространни. На базата на тези изисквания ние формулираме една визия до тук не сме имали такава формулировка. Като се обърнахме към много от нашите клиенти, предоставихме тази визия, тя е именно да бъдем е, доставящи, е, предоставящи варианти за формулиране на политики на основата на е, научни изследвания и то достатъчно е, политик, е, варианти, които да се радват на доверие, с цел да се посрещнат ключовите предизвикателства. Ние представихме е, тази визия и на правителства, и на нашите клиенти, и на други организации. Те смятат, че действително това е основно така предизвикателство. Как ще предоставяме тези, тази подкрепа за формулиране на политики? Първо ще се разработва стратегия е, сътрудничество с съответните генерални дирекции. Е, проблема беше именно това в миналото, че не сме, е, не изяснявахме достатъчно какво точно очакваха от нас формулиращите политиките. Също така трябва да се разработи един кръг и набор от съществуващи възможности за формулиране на политика, да се отчитат плюсовете и минусите. И също трябва да се включват и повече социо-економически съображения. Повече микро и макро економически капацитет и съображения, а също така и повече възможности за моделиране много от нашите клиенти очакват именно това. В областта на околната среда, транспорт, климатичните промени се очаква ние да можем да правим моделиране. Това и сега приемаме ние като предизвикателство, за да можем да предоставяме решения на базата на е, науката. Как е, ще посрещаме тези големи предизвикателства? Кои са те? Ето тук ги споменаваме. Списъка не е изчерпателен. Е, от всяка гледна точка сигурно ще ви се предложи друг списък от друга гледна точка. Но основно това са промените в световната економика, затоплянето, е, енергийната доставка и сигурност. Чували сте тези неща също сега ние сме една ограничена организация. В смисъл големи сме, но не можем да направим всичко, защото и голяма, една, една голяма организация не може да справи всичко. Така че ние прилагаме критерии и избираме предизвикателства, които имат е, измерение или европейско, или на световно ниво. Също така ще подкрепяме основни инициативи в стратегията 2020. А също така избираме е, предизвикателства, където имаме достатъчно капацитет или където реалистично можем да придобием този капацитет в реално време защото в сътрудничество с други страни членки можем да работим, дори да нямаме капацитет, а ако се счете, че нямаме такъв, може да се предостави тази работа на други научни организации. След анализ на този процес, ние формулирахме тематични области на нашия център – като отделихме две основни дейности, две области устойчиво развитие и ръст и е, безопасност и сигурност. Е, може би виждате, ще ви изчета основните тематични области. Е, работа за открита и конкурентоспособна економика, т.е. ние трябва да имаме економически капацитет, с който да е, се обръщаме към основните предизвикателства, също да направим и анализ на политиките. Втората област е разработването на общество с ниски емисии на въглероден двуокис. Третата област е устойчиво развитие на, на естествените ресурси. Тук имаме огромен опит. Сигурност и безопасност като слагаме голям акцент на ядрена сигурност и безопасност, е, безопасност на храните и е, сигурност и управление на кризи. И една така общо покриваща област, това са референтните материали, измервания, е, свързани с биотехнологии, генетичните анализи и така нататък в малко повече подробности, но сигурно ще пропусна това представяне, но в печатната версия ще го видите, и какво точно искаме да постигнем в, в отделните тематични области. Няма да говоря в подробности в момента. Ако се интересувате, сте добре дошли да зададете въпроси. Всички тематични области или повечето от тях подкрепят основните водещите инициативи на стратегията 2020, но ние сме формулирали други теми, примерно от главна дирекция Санко и други, безопасност на потребителите и така нататък. Вече споменах всъщност това, затова нека да спомена как е, възнамеряваме да е, работим и да дадем резултати по тази стратегия. Първо, да работим по различни канали едновременно. Комисията именно това формулира като предизвикателство да работим с повече от една е, генерална дирекция, примерно по климатичните промени, е, не е въпрос ние да работим само в нашата организация, но и да създадем е, мрежа за сътрудничество, която да осигурява приемственост и по-добра интеграция в рамките на комисията и между нашите партньори и клиенти от различните генерални дирекции. Също така засилване на капацитета за економически и политически анализ. Е, в някои области той ще бъде по-засилен, другия не, разбира се, защото не може непрекъснато да се работи по едно и също. Не можем непрекъснато да искаме нови средства, но ще направим усилия да засилим някои области и да намалим усилията в други. Също така споменах, че ще засилиме и капацитета и платформите си за моделиране в рамките на общия център и ще работим повече за е, предвиждане, предогаждане на социалните промени. Ще очакваме от нашите клиенти, и от парламента да, очак... да участва в конкретни семинари, конкретни дейности, е, с които имаме за цел да видим какви ще бъдат новите развития, да речем, в генетиката, синтетична биология, какви са нови рискове, които трябва да бъдат формулирани, идентифицирани в много ранен етап, как да се работи за получаване на по-добре по-добра информация за заплахите за здравето, как да се определят рискове и да, за да могат те да бъдат управлявани. Ще се стремим да постигаме водещи научни резултати и ще търсим повече гъвкавост за наемане наистина на водещите научни имена, за да можем, е, в такъв смисъл ще търсим от комисията максимална степен на гъвкавост при набиране на тези хора, а също така ще търсиме и е, подход при управлението, който да ни дава е, възможност да поставяме акцент върху съответните цели. Част от стратегията, примерно вътрешното измерение, естествено ще работим изключително много върху хората и техните умения. Защото ако искаме да предоставяме водещи отлични, отлични резултати, трябва да действаме бързо, защото нещата се развиват бързо. Така че трябва да се инвестира в уменията на хората, в техното обучение, в набирането на нови специалисти, там където има нужда от нови, нов капацитет. Инфраструктура, мощности, споменах, ние използваме нашия собствен бюджет в миналото не сме правили достатъчно по този въпрос. Имаме доста остарели сгради и преди три години започнахме вече с един план за инвестиране. 16 е, милион, 16 или 60, извинете, не се чува цифрата, предвиждаме да се инвестира милиони. Вече имаме решения за е, много сериозни инвестиции. Инф, инфраструктура по отношение на комуникационните технологии също много важно, защото тази инфраструктура ще ни даде възможност да реагираме достатъчно бързо, да имаме голям капацитет за прехвърляне на данни. Споменах и управление на качеството. Ние искаме да бъдем организация, която да има възможност да предоставя на външните проверяващи институции да се убедат, че е, ние се стараем да имаме възможно най-високо ниво на качество, защото това е свързано с нашата репутация и очакванията на нашите клиенти. Също така разработваме система за управляване на знанията. Много много често не правим, бихме достатъчно усилия, компетентни хора напускат и бях, и ако се установи, че примерно имаме неуспехи в определени дори експерименти, информацията не циркулираше достатъчно ясно, а, сега се стремим да преодолеем това, като създаваме и, и инструменти с цел да се организира информацията за доброто на самата организация. външното измерение ще продължим сътрудничеството си с ключови организации в страните членки. Ще подкрепяме разширяването и интеграцията в рамките на Европейския съюз. Имаме много добра репутация с новите страни, с кандидат страните, страните членки, за да им предоставяме помощ за прилагане на европейското законодателство. Слагаме акцент на мобилността, на обученията. Говорих ви за инфраструктурата. Няма смисъл сега в подробности да говоря. Външното измерение в това отношение ще подкрепяме и ключовите приоритети на нашия комисар. Това са иновациите. Имаме много силни екипи, които участват в работни групи и ще работим за, раз, за развитието на Европа като водеща економика. И сега, нека да не забравя, аз съм все пак в парламента и трябва да говоря и за вас. Вие сте, играете ключова роля. И ние от наша страна трябва да направим повече усилия да ви предоставяме информация за това, на къде вървим, ще ви информираме за нашата дейност, е, какво очакват от наши клиентите. Също ще имаме възможност да отговаряме на ваши искания. Ние сме извършвали няколко проучвания. Ще участваме и в стоя, всеки път, когато се иска опит от нас, мнение. Също има една глупа за връзка, връзка с Европейския парламент. Това е инструмент, от когато ние получава, през който ние получаваме информация от вас и съответно парламента може да предоставя искания за изследвания от наша страна. Знаем, че много от вас е, използват много от нашите данни и е, двустранни контакти от ваша страна с нас ще бъдат много полезни. И последно, но не най-маловажно, е, да, преди да започна да отговарям на вашите въпроси, искам да ви поканя днес. Откриваме една изложба в, европейск... в сградата Спинели в 18 30 в присъствието на комисар Мора Гугенкин и заместник председателя на парламента Даяна Уолис. Заповядайте. Всички наши директори са там, много известни наши учени. И това ще е отлична възможност да осъществите лични контакти и да разберете с какво се занимаваме. Благодаря. Благодаря ви. колегата Корера Дикампус пръв ще се изкаже. Благодаря, господин председател. Поздравявам господин Шенкел за изложението му. Срещаме го тук на съседание на комисията за трети или четвърти път и установявам, че ведомството му е постигнало значителен прогрес. Разработихме редица интересни идеи, стремим се и към консенсус. Господин Шенкел от 6 месеца заема длъжността на главен директор на съвместния изследователски център. През този период той успя да спечели на своя страна много от нас и да постигне въпросния консенсус. Често разговаря с отговорни лица от съвместния следователски център, както и с господин Шенкел, който в представенето си описа историята на създаването на центъра и се позова на документа, с който бяхме запознати предварително. Споделям общата визия на господин Шенкел, но трябва да отбележа, че с течение на времето ролята на центъра се промени. Към момента функцията му се състои в предоставяне на техническа и научна подкрепа на Европейския съюз. Тоест Европейският съюз действа в качеството си на поръчител. настъпи промяна в функциите на изследователския център и с оглед на промените в политиката в областта на научните изследвания. Центърът използва външни услуги, например анализи, изготвени от професор Кинг и други учени. Така центърът успя да преодолее изолацията си, да постигне по-добро сътрудничество, да подобри достъпа до ноу-хау, Осъзнавам трудностите, с които е свързана вашата работа. Разбира се, трябва да водим политическа дискусия, трябва да разработим по-широко мащабно виждане за бъдещето на научно-изследователската дейност и съвместният изследователски център представлява важен инструмент за постигането на тази цел. Позволете ми да изтъкна, че Наистина разбирам проблемите ви и съм запознат с тях. Това са проблеми, свързани с вземането на политически решения. Политиката обаче се нуждае и от помощта на изследователския център в редица области във връзка с целите, които си поставя в тези области. Установявам по съдейки по вашия доклад, че и в това отношение сте постигнали напредък. Успели сте да разработите индикатори съобразени с съвременната ситуация. Това са индикатори за измерване на постигнатия напредък, разбира се, винаги с оглед на поставените цели трябва да се установи доколко е възможно ефективно сътрудничество с лабораториите и националните подразделения на изследователския център. Но дори и до този момент да е постигнат значителен напредък, според мен все още има какво да се направи, особено що се отнася до оценката на вашата работа. Позволете ми да бъда открит във връзка с това. От друг, споменахте също, че трябва да постигнете по-голяма гъвкавост по отношение, например, на назначаването на нови служители. От друга страна обаче 80% от финансирането на изследователския център се предоставя от Европейския съюз. Това означава, че Може би не е на лицето достатъчна конкуренция, не се работи под натиск. Понякога е необходим натиск, за да се постигат резултати. Как възнамерявате да изпълните изискванията за по-голяма гъвкавост при назначаването на нови служители с целите, които си поставяте по отношение на научно-изследователската дейност? Ако, например, вашите служители имат безсрочен договор, то те няма да работят толкова интензивно. Как изглеждат нещата с външното финансиране? Явно не възнамерявате да увеличите процента на външното финансиране към момента, то възлиза на 15%. Според мен това е обезпокоително. Явно ситуацията такава каквато е в момента ви устройва. От друга страна обаче сме свидетели на това какво се случва в Европа с лабораториите, които получават финансиране от държавата. Обикновено в лабораториите, получаващи държавно финансиране, се прави всичко възможно, за да се привлече максимален размер финансиране от частни институции. Споменахте също устойчивото развитие, устойчивия растеж, намаляване на въглеродните емисии, по-добро управление на наличните ресурси. Всички тези области, разбира се, са много важни, Но за мен възниква и въпрос във връзка с средствата. С оглед на ситуацията по отношение на бюджета. Бюджета предвижда съкръщаване на средствата за дейности по тези области. предлагате, например, по отношение на ядрената сигурност, да се намалят средствата от 14 на 11%? или по-точно предвидено е съкръщение на бюджета за подобни дейности. Това съвместимо ли е според вас с целите, които си поставя изследователския център в тази област? И накрая нека ви благодаря за представенето, което съдържаше много нова информация. Господин Енчо има думата. Благодаря на господин Шенкел за информацията. Ние високо ценим дейността на съвместния изследователски център, защото той предлага научна и техническа подкрепа в истинския смисъл на думата а ние сме пък е, активни участници в процеса на определене на научно-изследователската политика в Европейския е, съюз. Ясно е, че един такъв център би трябвало да поддържа един е, огромен потенциал, един голям арсенал от различни инструменти. Как възнамерявате да развивате инфраструктурата в новите държави членки? Тя до голяма степен можем да кажем, че за сега липсва. И затова и държавите членки, за които говоря новите държави членки, имат проблеми да използват е, средствата от фондовете, които са предназначени за научни изследвания. Как е, ще помогнете на новите държави членки да подобрят инфраструктурата си? Следващият оратор Господин Шенкел, разбирате ли френски? Господин Шенкел, как, какво бихте предпочели? Френски или английски? Добре, тогава ще говоря на английски, съвсем накратко. От тематичните области, по които коментирахте, добре е да се, да има фокус. А също така, според мен, може веднага да се повдигнат и въпросите защо не сте избрали някои други области. Говорихте за предизвикателствата. Споменахте за, застаряващото общество, но не виждам нищо в тематичните области, защото там, където се говори за здраве, за здраве трябва да се отчете и този аспект този аспект е свързан и с устойчивостта на развитието на обществото. За откритата и конкурентоспособна економика. Това, разбира се, е ваш политически избор и тук искам да задам въпроса каква е целта на економиката да предоставя определени ползи за населението – ако вашата ролята е да формулирате варианти на политика на базата на науко, научни изследвания, тогава въпрос за социалното сближаване е, е тема, която може да се дискутира по-скоро, а не е, конкурентоспособна економика, защото каква е целта да има конкурентоспособна економика така сама? За себе си не казвам, че не трябва да е конкурентна, но целта трябва да е друга. Също един по-общ коментар. Откакто съм тук в парламента, наблюдавам, особено и когато е, пътувам до институции, които не са на изборни длъжности, както комисията, винаги има проблема, че има една доминираща теза или теория а, е, на място и не се отразяват други. И вашия център е именно мястото, където не бива да съществува такъв феномен защото вие говорите за предоставяне на варианти на политика и думата вариант трябва да е в множествено число. И вие какво правите като директор, когато набирате персонал? А, какво правите процеса да е такъв, че да представлява различните е, течения, различни идейни изхващания? Сега ние вече сме в 21 век с един економически модел, който ще се определя от факта, че в момента си даваме сметка за ограниченията на планетата. И за планета това е ясно. Обаче, когато се говори за економиката, тогава вече, е, въпреки че нещата са същите, много малко хора са обучени да мислят по, по този начин, т.е. да имат различни е, гледни точки. Сега не говоря най-важните личности, които го формулират подобни политики, да са част от вашата подобни теории, да са част от вашния е, център, но става дума как осигурявате е, различие на гледищата. Примерно, по отношение на енергията, знаете, дебатира се много въпроса за ядрената енергия, много идеологически елементи се включват там, а не факти. И във всички случаи не мога да кажа, че ние сме били защитени от, този, от това тези факти. Затова, че, затова е много важно дебата да се базира на реални факти. Факти за управление на отпадъчните продукти, за доставките и така нататък. А сега, ако всички хора, които се набират от е, съвместния изследователски център, идват всички от индустрията, от ядрената индустрия, какво ще се случи? Те ще бъдат предубедени. А ние имаме нужда от политики, които се основават единствено на факти. И за това, това е и заключението ми, трябва политиките ни да са обърнати към гражданите. Ако има варианти, които се базират на факти, тогава ще има и информиран избор т.е. ще бъде избран вариант А или вариант Б, но единствено на базата на факти. Това е което исках да коментирам. Благодаря. Господин Оди. Мерси, е, президент. Мерси. Благодаря. Благодаря на господин генералния директор за новото му посещение тук. Виждаме, че сега по договора от Лисабон вие имате и нови правомощи и затова искам да задам въпроса, може ли да ни обясните как се организират е, правомощията в съвместния изследователен център? Това каква организация е, между правителствена или общностна? Защото над вас е управителният съвет, той се председателства от професор Алпин. Как се организирате така, че е, това, което ни представяте тук, да може да се изпълнява. Вие имате достатъчно правомощия, но имате и управителен съвет. и парламента, и съвета са също имат отношение към вашата работа. А също следващата финансова перспектива, как се включва тя в вашата визия? Ние търсиме политически консенсус и се опитваме да издигнем до общностно ниво всички плюсове на е, политиката за научни е, изследвания. Как ще постигнете това? Комисаря каза, че е готов да преговаря с страните членки, за да се регулира баланса между европейското ниво и националното. Как е, бихте могли да ни помогнете да е, постигнем едни научни изследвания, които да бъдат по-скоро европейски, а не национални? Последният оратор. Благодаря, господин председател. Ще бъда съвсем кратка. Ще благодаря на генералния директор, господин Шенкел, от името на моята политическа група. Благодаря ви за представенето на този нов е, изследователски център във връзка с е, програмата и стратегията Европа 2020. Добри са и целите, и стратегията на съвместния изследователски център и ще бъде чудесно, ако всичко това наистина стане реалност. В рамките на нашата комисия ние се отнасяме много сериозно към всички въпроси, свързани с дейността на вашия център. Това стана ясно и в Севиля. Колегата Декампо зададе въпроси, които вълнуват и повечето от нас. Аз ще допълня тези въпроси. Колко добре е, са запознати европейските институции и държавите членки с е, публикациите, с е, всички дейности, е, за които вие говорихте. Ние можем само да ви поздравим с всички тези амбициозни цели, но трябва да ви кажем, господин Шенкел, че изследователският център не е достатъчно известен, макар че една голяма част от докладите, които вие публикувате, се отличават с високо качество. Надявам се, че в това отношение нещата ще се променят. Естествено, от ваша страна се изискват допълнителни усилия. Въпросът на, колежката, на колегата Ламбрац е, ми дава повод е, да поставя на дискусии въпроса за уравновесеността. Вие говорихте за защита, за опазване на климата и емисиите от СО2, които трябва да бъдат намалени. Имате ли професори, изследователи, които, да кажем, застъпват е, мнения, отклоняващи са от преобладаващите. Възможно е да работите и с такива хора. Да, това се отнася е, съвсем пряко до въпроса зададен от колегата Лямбрец. Да, благодаря ви. Благодаря за вашите положителни, подкрепещи коментари. Благодаря ви от името на служителите на моята организация. Позволете ми да отговоря на някои от въпросите и да взема отношение по някои от коментарите. Споменахте индикаторите за оценка качеството на дейността на изследователския център – трябва да призная, че много добре можем да подложим на количествена оценка резултатите от научно-изследователската дейност. Това е така, защото в тази област има дълга традиция, е, на лице са редица документи, като например партньорски проверки и други. Не трябва обаче да забравяме, че разполагаме единствено с индикатори за оценка качеството на научно-изследователската дейност. Не можем никога да я подложим на точен количествен анализ. Това, което можем да оценим обаче са резултатите от политиките. Много често ми се задава въпросът как можем да оценим качеството и количеството на научно-изследователската подкрепа, която предоставяте на разработващите политики. И можем да извършим определен количествен анализ, като например установим частотата, с която се цитират резултати от наши изследвания, например в технически приложения на нормативни документи. Но как точно може действително да се измери а, резултатът от научно-изследователската ни дейност? Трябва това такъв количествен метод да бъде подложен на широко обсъждане, той да се тества и съответно да бъде валидиран. До този момент не сме успели да разработим подобен количествен метод. Но работим по въпроса. Към момента, както казах, не сме а, открили оптималното решение на проблема. Що се отнася до гъвкавостта, надявам се, че сте ме разбрали правилно или може би аз не съм се изразил съвсем точно – Имах предвид не гъвкавост при назначаването на нови служители. Имах предвид, че изискваме от комисията да ни даде възможност да назначаваме специалисти с компетентност, която да ни даде и съответната възможност да изпълним целите, които сме си поставили получи гаранции от службата за набиране на персонал към Европейския съюз, че ще бъде създадена специална процедура за набиране на научни работници. Ще се стартира под процедура по открити конкурси за назначаване на научни работници, които ще работят в редица области по а, качествен, количествен анализ и моделиране. Така ще имаме възможност да назначим персонал, който разполага с компетенции, отговарящи на нашата мисия и на специфичните ни потребности. споменахте и 15% от финансирането, които, ни които представляват външни приходи. Преди няколко години някои държави членки изискаха този процент да е 30%. Аз нямах нищо против това, но пожелах в замяна да се промени формулировката на мисията ни. Не може от нас да се изисква а, в качеството ни на независим орган да предоставяме подкрепа на разработващите политики, но в същото време да голяма част от финансирането ни да се осигурява от частни институции. в различни области, например токсикология или генно модифицирани организми. Няма организация, която да подкрепя разработването на политики в Европейския съюз, която да трябва да реализира приходи на свободния пазар. Не смятам, че изследователският ни център не трябва да реализира такива приходи. Това е предимство, особено когато предлагаме услуги в области в рамките на нашата компетентност и не е на лице конфликт на интереси но не можем да изпълним и двете условия да предоставяме подкрепа на разработващите политики по един независим начин и в същото време да реализираме приходи на пазара. Тогава би бил на лице конфликт на интереси. Според мен въпросните 15% са целесообразен дял от общия размер на финансирането ни с оглед на мисията, която трябва да изпълним. Споменахте и липсващата инфраструктура за научно-изследователска дейност в новите държави членки. Ние не можем да им предоставим финансова помощ. Това не е част от функциите ни. Можем обаче да предоставим съдействие на държавите членки, новоприсъединили се към Европейския съюз и да обърнем внимание на управляващите структурните фондове, в кои области трябва да се предостави финансиране. Трябва наистина да се извърши огромна дейност по създаване на необходимата структура в новите държави членки. Посетих, например, преди доста години университета в Румъния. Видях оборудването, с което разполагат и казах, когато преди около 40 години работех върху дипломната си работа, разполагах с по-добро оборудване от това, което е налично в този университет. Виждате, че наистина трябва да се предприемат широко мащабни действия за оказване на подкрепа на тези държави. Господин Ламберт спомена застаряващото общество. Ня не възнамеряваме да провеждаме действия в тази посока поради простата причина, че не разполагаме с необходимата компетентност. Разполагаме с с компетентността в тази област в отделните държави членки. И според мен не бива да се заемаме с задачи, в които не разполагаме с достатъчно силна компетентност. Според нас е целесообразно да подкрепим програмата 2020 за насърчаване на заедостта и разкриване на работни места. Разбира се, ще разглеждаме и социални въпроси и въпроси свързани с опазването на околната среда, които също са засегнати в тази програма. Но моля ви да разберете, че ние не отговаряме за разработването на политики. Също така трябва да разберете, че учените са и хора. Те имат своите пристрастия и своите мнения. Когато вършиме своята работа, непрекъснато повтаряме това, че трябва да внимаваме да не се стимулираме от лични убеждения, а да правим своего рода вътрешна собствена проверка за безпристрастност имаме процедури, когато сме прилагали именно такива критерии. При е, публикуване, примерно, гледаме хората, които са за какво са казали, хората, които са против и какво, какви са нещата по същество. Така че много внимателно преглеждаме мненията, целият спектър от мнения защ... мненията и на учените, защото много често има този тип пристрастие. Опитваме се да бъдем възможно най-безпристрастни, доколкото е възможно. Никога не е лесно, често и не може да бъде направено, защото е, дори и аз, аз имам своя опит, е, своите убеждения, затова е необходимо да има толкова много набор от е, хора и мнения, за да дадем най-устойчивия модел. Така че това, което ние се опитваме да променим, е именно да засилим тази устойчивостта на нашата работа. За управлението. Да, ние сме е, част от комисията. Така че е, управлението е много ясно а, а управителният съвет от страните членки е съвещател, на съвещателен принцип. Той е създаден от комисията преди около 15 години и правомощията на този съвет е, е да дава зелена светлина на всички решения на комисията, свързани с а, общия център, съвместния център. Те имат отношение към назначаването на висшите ръководители той, никой не може да бъде назначен на повечето постове без да мине интервю през, пред този съвет и да получи положително мнение. този съвет е съвещателен и има уникална позиция. Мисля, че само две или три други подобни звена има. Как е, допринасяме до европейската пространство за научни изследвания? Е, безкрайно мога да говоря по тази тема. Утре заминавам с комисаря в Севиля. Там ще има среща именно на съвет, който дава, който инструктира комисара точно по тази тема. Как, как може нашия център да допринесе за европейското пространство за научни изследвания? ще разгледаме един доклад и на базата на този доклад ще се дискутира какво може да бъде направено. Като в този доклад се съдържат много е, предложения, които стигат до много далеч, как да постигнем ние така, критична маса, която да ни даде водеща роля в е, политиките на Европейския съюз с цел, разбира се, Европейския съюз да бъде достатъчно конкурентно способен спрямо щатите и други страни, които ни настигат много бързо. Въпрос имаше също и за това, доколко сме известни, кой, колко знаят за нас. Прав, прави сте. В, в Европейската комисия сме добре познати, но в страните членки сега започваме да работим повече. Е, хората, които ни познават, са в Министерството, които се занимават с научни изследвания. Но всъщност е, Министерството на околната среда на земеделието са тези, които се ползват максимално от нашата работа. Ние не работим за Генерална дирекция научни изследвания, не работим и за нашия комисар в края на кращата. Ние всъщност извършваме научна и техническа работа, която подкрепя работата на отделните генерални дирекции. Така че много често страните членки не забелязват тази работа. Е, наясно сме с това и се опитваме да се рекламираме. Но в края на кращата е, на европейско ниво няма много, кой знае колко научни организации, които да са известни. Надявам се, че Успях да отговоря и на въпроса на председателя. Отчитаме различни мнения и по климатичните промени, геоинженерството, генното инженерство, извинете. Опитваме се да видим по същество, да предвидим също така какви са новите въпроси, които ще възникнат в скоро време. Благодаря ви. Кратък въпрос от колегата Ламбърт. Раз... Разбирам вашия отговор относно набирането на хора, но не получих отговор как гарантирате това, че имате набор от специалисти от различна среда на образование. Примерно, економисти, 90% от економистите са обучени в неокласицизма. Има много малко други, които изповядват други теории. Какво правите, за да имате така е, хора, които да идват от най-различни среди и да ви предоставят различен поглед върху нещата? I mean, what, what we do is... Това, което правим е следното. Търсим е, добри специалисти в областта на научно-изследователската дейност. Не бих могъл да съдя за компетентността на кандидатите в областта на економиката, защото не съм специалист. Ето защо създаваме изпитна комисия, която много точно да оцени качеството на компетентността, с която разполагат кандидатите и опита им. Разбира се, имаме възможност да съставим изпитна комисия от външни оценители. Това, върху което, на което не обръщаме внимание, е политическият аспект. Например, към коя политическа партия принадлежат кандидатите. Единственият ни критерий са постигнатите, са техните постижения в дейност. Опитваме се максимално да отговорим на това изискване. за използване на този единствен критерий. Благодаря господин Шенкел, генерален директор на съвместния изследователски център. Сърдечно ви призовавам да присъствате на откриването на изложбата, което ще е след половин час. А ако нямате възможност, можете да я разгледате през идните дни. Следващото ни заседание ще е на 11 май. То ще бъде кратко, но ще започне доста рано сутринта, преди обичайното време за започване, а именно в 8.45. Благодаря ви, желая ви приятна вечер. Ще се